So the first one is without voting list. It's just by show of hands. Okay. Okay. We check it electronically, but there is no voting list. Dear colleagues, uh, I'm very sorry, but now we can start and we try. Уважаеми колеги, можем да започнем и да се надяваме, че ще работим бързо, така че може да започнем да гласуваме по точка 25 мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. И така искам да ви попитам. Значи, е, режим на гласуване, на електронно гласуване. Край на гласуването. 40 за, един против, приема се. Преминаваме към точка 26. отговорности на държавата на знамето за, по отношение на прилагането на директива 2009 на съвета за изпълнение на споразумението, сключено между асоциациите на корабособствениците от Европейската общност. Трябва да гласуваме по споразумението на първо четене, режим на електронно гласуване. Край на гласуването. 40, за, 1 против, приема се. Следващата точка е доклада за преосмислене на образованието на а, доклада на Кинга Гънц. Първо имаме компромис А кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към компромис L от НП. Социалистите, Алди и Зелените. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към изменение 9. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 10. А. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се компромис Б на НП е, социалистите, Алди и Зелените за против, приема се. Можем да преминем към компромис IA. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис I или I. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 23. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Г. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към компромис F, НП, социалистите от зелените, за против, въздържали се, приеме се. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 40, Константинус Могопакис, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Е на НП, кой е за, против, въздържали се, приема се. След това преминаваме към компромис ХБ на АНП, е, е, НП и прочие, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 53 на Кинга Гънц за, против, въздържали се, приема се. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. Хаш А за, против, въздържали се, приема се. 62 е само лингвистично изменение, така че по него няма да гласуваме. 68 68 коза против въздържали се отхвърля се преминаваме към 73 Константинос Попаки за против, въздържали се, приема се. 77 коза, е против, въздържали се, отхвърля се. Компромис J, коза е Против, въздържали се, приема се. Компромис I, би, коза е за, против, въздържали се, приема се. Компромис К, Коза, е за, против, въздържали се, приема се. 97 на Кинга Гънч, за, против, въздържали се, приема се. 99 на Вандерш нито за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно електронно гласуване. Режим на гласуване, моля. Край на гласуването. 38 за, 2 против, 2 въздържали се. Приема се. Поздравления за докладчика. И така. Преминаваме към точка точката за бюджета за 2014 година, мандат за триалога, Докладчик е нашия колега Юри. Има ли проблем? Можем да започнем с гласуването. Първо, изменение на господин Дарден. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис А. Кой са? Е против, въздържали се, приема се. Изменение 5 на господин Дарден с устно изменение. Има ли някой е, да възразява? Не. Кой е за? Против? Въздържали се? Трябва да проверим режим на гласуване. Край на гласуването. Осемнайсет за, 23 против, отхвърля се. Шесто изменение на Кинга Гънч за, против, въздържали се, приема се. Седем на госпожа Зубер за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 на госпожа Зубър за против въздържали се отхвърля се изменение 9 на госпожа Зубър за против въздържали се мисля, че се отхвърля компромис Б кой е за против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, отхвърля. 13 Даден Гънч Штайнбрук за, против, въздържали се, приема се. 14 на госпожа Зубер за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 на Дардан и Гънч за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 на Джин Ламберт за, против, въздържали се, приема се. 17 на господин Дарден. Тук гласуваме разделно. Първо по първата част, изменението без текст, urges the commission и така нататък. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Гласуваме втората част. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Отхвърля се, поправя се председателката. 18 е съвместимо с 17, няма да го кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Компромис С на НП и на социалистите за. Против? Въздържали се, приема се. 23 на колегата Дърден за. Против? Въздържали се, приема се. 24 на госпожа Стайнрук за против, въздържали се, приема се 25, Дърден за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д на НП, социалистите на зелените за, против, въздържали се, приема се. 29 на госпожа Зубър за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. 33 на господин Дарден за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателното гласуване, режим на електронно гласуване. Край на гласуването. 36 за, 2 против, 4 въздържали се. Приема се. Поздравление на докладчика. The next point we will vote is, um, is the Следващия доклад, който ще гласуваме е на господин Козловски. Последици от бюджетните ограничения за регионалните и местните органи по отношение на разходите в рамките на структурните фондове на ЕСФ държавите членки. Е, компромис А. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение пето на госпожа Макентар, разделно гласуване, първа част, е, текста без думата лес за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 23 гласа за, 16 против, 3 въздържали се. Приема се втора част с думата лес. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Б от е, е НП, СНД, АОД, Зелените екара. Приема се. Изменение 10 на госпожа Макентар за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 13 на а, а, Коцолино разделно първата част с устно изменение. Seen in the amending budget number 2 2013 Uh, euro 3.253 billion is designated for the ESF, and that is amend amending budget should be paid in full, possibly, possibly in two steps. Um, is someone against? Има ли някой, който да е против това основно изменение? Няма. Разделното гласуване е поискано от е НП и ако устното измерение се приеме, разделното гласуване отпада. Гласуваме изменение 13 с устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част с думата Бер няма да се гласува, защото вече при, приехме първата. Компромис Д е НП, СНД, А от зелените каре. Request for the split vote falls if the oral amendment is adopted. adopted. Okay. So, we have voted. so the word bear has been taken out. Yeah. No, we don't have to vote on the second part. Няма нужда да се гласува втората част, защото устното изменение е променя първата част. И тъй като приехме устното изменение, няма нужда да се гласува втората част. Нали така? Компромис Д. ЕНП, СНД, АЛДЕ, Зелените е Кареза. Против. Въздържали се, приема се. Компромис Е. E. ЕНП, СНД, АОД и Зелените за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 17 на Коцолино. Пада. Изменение 21 на госпожа Макинтайр за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Да проверим. Моля, гласувайте. Vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се 23 гласа за, 18 против. 22 на Елизабет Шарът, разделно, първа част, текста без думата particularly. За, против, въздържали се, Приема се. Втората част за против. Въздържали се. Трябва да проверим. Моля, косовете. Vote is closed. Прекратете гласуването. 23 гласа против, 16 за. Отхвърля се. Изменение 23. Е, разделно първа част. За. Против. Въздържали се. От... Приема се. Втора част. Restoring Mobility. За Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Да проверим. Моля, гласувайте. Vote is closed. 23 in favor, 19 23 гласа за, 19 против. Приема се. Изменение 24 на госпожа Шаретер. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25 на господин Бениан. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 26 на госпожа Есая. За. Против. Въздържали се? Трябва да проверим. Прекратете гласуването. Двадесет два гласа за, 21 против. Приема се. Компромис G от е НП, СНТ Алда зелен текара. за, против, въздържали се, приема се. Изменение 31 на госпожа Есая, с устно изменение на госпожа Есая. Е, заличен е текст and then should be added and better... След което се добавя and better communication leading. За, против, въздържали се, приема се. 32 на господин Ступ. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис хаш. За. Против. Въздържали се. Приема се. 34 на господин Дърден. За. Против. Въздържали се. Приема се. 35. Пада. Така че сега гласуваме за целият доклад. Електронно моля гласувайте. Прекратете гласуването. 43 гласа за, 1 против, няма въздържали се. Поздравления. Доклада е прият. So, yeah. So the next is the Следващия доклад е на господин Дойч. Достъп на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и за определяне на процедури за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазара на обществени поръчки на трети държави. Започваме с гласуването. Изменение 22 на госпожа Сипел и госпожа Кастекс за против. Въздържали се? Приема се. Да проверим. Моля, гласувайте. Прекратете глас. От НП и СД е гласувал по един човек повече. От НП продължава да има един повече. Сега бройката е точна. Прекратете гласуването. 19 за 24 против отхвърля се. Изменение 23 на господин Хендел за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис АА от НП и СД за. 23 искате да проверим? Добре, моля, гласувайте 23. Прекратете гласуването. Съжалявам, 35 за, 7 против, е, значи 23 се приема. Okay. Um, the next... Гласуваме анблок компромиси АА, АБ, АЦ, АД, АЕ, АГ, АФ и компромис А. За. Против? Въздържали се. Всички тези компромиси се приемат и минаваме на изменение 25 на Биргит Зипълза. Против? Въздържали се, приема се 26 на Дарден за. Против, въздържали се, приема се Компромис Б от, на НП и СНТ за против. Въздържали се, приема се. Компромис С на НП и СНД за против. Въздържали се, приема се. Компромис Д на НП, СНД и ГУЕ за против. Въздържали се, приема се. Изменение 32 на господин Хендел за против. Въздържали се. Приема се. 33 на господин Хендел за против. Въздържали се. Приема се. 5 на докладчика за против. Въздържали се. Приема се. 6 на докладчика за против. Въздържали се. Приема се. 39 на Зипел и Дарден, разделно. Първа част, текста без текста but shall be rather and labor situation за. Против. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 40 на Зипел за против, въздържали се, приема се. Проверяваме. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 19 за 24 против. Отхвърля се. Изменение 7 на сипа Кастекс за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8 на господин Хендъл за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9 на Хендъл за. Против. Въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 21 за, 23 против. Отхвърля се. Изменение 10 на зипълка с текст за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 на Сипави Кастекс, разделно гласуване, първа част, текст е, без uh, and that do not respect in accordance with directive. Е за? Против? Въздържали се? Приема се. Проверяваме. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 26 за, 18 против. Приема се втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 1. Пада. Защото 11 беше прието, 12 на господин Хендел за, против, въздържали се, приема се 15 на Дърден за, против, въздържали се, приема се 16 на Зипел и Дърден за, против, въздържали се, приема се Може ли да гласуваме за 17 до края анблок? Не? Добре. Тогава по-отделно 17, 17 на госпожа Зипълза. Против. Въздържали се. Приема се. 18 на зипа Дърден. За. Против. Въздържали се. Приема се. 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 Зипъл за. Против въздържали се, приема се. 21 Зипълдърден за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме за целият доклад. Електронно, моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 34 гласа за, 7 против, 3 въздържали се. Поздравления за докладчика. The next on the agenda Следващата точка в дневния ред е регламента за медицинската апаратура. Регламент 1223-178-2002. Доклада е на госпожа Естрела. Започваме гласуването с 28 и 29 изменение, които са идентични за, против, Въздържали се. Отхвърля се. Правим електронна проверка. Край на гласуването. 23 за, 18 против. Приема се. Изменение 30 на визото. За. Против Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Но ще проверим. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Начало на гласуването. Край на гласуването. 23 за, 20 против. Изменение 30 се приема. Bien, euh, merci. И така, благодаря, уважаема колега. Изменения 32 и 34 са идентични. Ще ги гласуваме заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим. 32. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 27 за, 14 против, 3 въздържали се. Явно прието. 3,4 е, е, Мариан Харкинг е, за против въздържали се приема се. Изменение 33 е а, е, всъщност а, е, сходно на 32-34 за против въздържали се приема се. Преминаваме към 36 на госпожа Хармин. Отново за заличаване на текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим 36. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 25 за, 17 против. Приема се. Избране 37 е оттеглено. Преминаваме към изменение 4, тъй като 38 до 50 са отеглени. Изменение 4 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 51 на Мара Бизото. Това е изменение за заличаване. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. След параграф 40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 53 на Мара Бизото за заличаване за против, въздържали се, отхвърля се. 54 Мариан Харкин за против, въздържали се. Мисля, че е прието, но нека да проверим. Има повече, двама повече от НП.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 въздържали се, приема се. 11 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 12 докладчика за, против, въздържали се, приема се. 13 на докладчика, устно, с устно изменение от АЛДЕ, няма възражение по устното изменение. Гласовите моля за, против, въздържали се, приема се. 14 разделно гласуване. Първата част без думите and reviewed до professional organizations. За против въздържали се приема се. Втората част за против. Нека да проверим втората част на изменение 14. Един в повече гласувал от ЕНП. Всички ли гласуваха? Гласуваме по втората част на изменение 14. Докладчика е за. Сега нещата са ясни. Край на гласуването. 38 за, 6 против. Явно е прието. По а, точка от преамбюл а, Д а, сега изменение 16 на Филип Болан с устно изменение. Няма възражение. Гласуваме 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 18 е отеглено. 19 гласуваме на Филип Буланца. Против въздържали се, приема се 20 за, против. Да проверим гласуването по 20. Гласуваха ли всички? Край на гласуването.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 един гласуващ от НБ е повече. Сега е добре. 43 за, един против, 0 въздържали се. Поздравяваме докладчицата. Нищо, че я няма. Ще и предадем нашите поздравления. Сега отново гласуваме е, по доклад на колегата Едите Стрела за е, предложен... Е, проекто регламент за диагностични медицински изделия инвитро. Член 2, алинея 1, път алинея 1, изменени 16. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 3. В встъпителната част, изменение 3 на докладчицата, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 17 на Карбнох. Коза е Против, въздържали се, приема се. Изменение 4. Изменение 4 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 18. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5 на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. 6 на докладчика пак. За. Против. Въздържали се. Приема се. 7 на докладчика. Коза. Е за? Против въздържали се. Приема се 19. Карбнор. За против въздържали се. Приема се. Анекс 1, изменение 8, за, против, въздържали се, приема се, изменение 20, на Милан Карбно, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис А. Четири групи са го внесли за, против, въздържали се, приема се. Съображение 3, изменение 10, няма възражение за устното изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11, кой е за, против, въздържали се,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 против, въздържали се, приема се. Гласуваме електронно по целия текст. Режим на гласуване. Край на гласуването. 44 за, 1 против. Поздравление за докладчицата. Е, разбира се и на докладчиците в сянка. Сега преминаваме към точка 33. Това е становище по доклад по собствена инициатива на комисията ИМКО за вътрешния пазар на услугите, етап на развитие и последващи стъпки. Докладчик по становището Дейвид Каза първо изменение за против въздържали се отхвърля се. Изменение 2 на докладчика каза е против въздържали се приема се. Изменение 3 Карима Дели за против въздържали се приема се. Изменение 4 и Нинес Субер за против въздържали се отхвърля се. 5 на Пол Мърфи за против, въздържали се, отхвърля се. След параграф 1, изменение 6 на Карима Дели за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7, Карима Дели за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, представям 4 групи, кой е за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 14 за против въздържали се, отхвърля се. Изменение 15 на Каримадели за против въздържали се, приема се. 16 пак от нея за против въздържали се, приема се. 17 пак от нея за против въздържали се, отхвърля се. 19 и не Зубър за против въздържали се отхвърля се 9, 18 на Пол Мърфи за против въздържали се отхвърля се изменение 20 на Карима Дели е за против въздържали се приема се 21 е отеглено гласуваме по изменение 22 на Юта Стайн, Штайнрук за против съжали се приема се 23 то е за против въздържали се отхвърля се 24 за против въздържали се приема се 25 с устно изменение няма възражения 25 с изменението кое е за против въздържали се приема се Изменение 26 на Андрея Кодзолино с устно изменение. Няма възражение срещу устното изменение. Гласуваме с изменението за против въздържали се. Приема се. Параграф 4, изменение 27. не Супер. Коза, за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Б. Внесено 4 групи за против въздържали се, приема се. Изменени 31 на Марин Харкин, е, разделно гласуване. Първата част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме втората част, за, против, въздържали се, приема се. 32, Пол Мърфи, за, против, въздържали се, Отхвърля се 33, опак от него за, против, въздържали се, отхвърля се 34 Нади Хирш за, против, въздържали се, приема се 35 Юда Стайн, Штайнрюк за, против, въздържали се, приема се 36 Дейвид Каса за, против, въздържали се, приема се 37 пак от него за, против, въздържали се, приема се Гласуваме електронно по цялото становище. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 41 за, 4 против, 0 въздържали се. Становището е прието. Ah euh, nous en venons au point 34. Euh, Продължаваме с 34-та точка. Имаме предложение за резолюция и устен въпрос Сенка на Европейската стратегия за здравословни и безопасни условия на труд 2007-2012. Що се отнася до устния въпрос, има две изменения по него. Първи изменение на господин Серкас за против въздържали се приема се. И след първия въпрос нов въпрос към изменение. Второ, пак на господин Серка за, против, въздържали се. Отпада. Сега текста гласуваме електронно. Приключихте ли всички? Край на гласуването. 42 за, 2 против, 1 въздържал се. Устният въпрос е прият. И с това преминаваме към предложението за резолюция. Започваме с преамбила. Там мисля, че няма да имаме проблем въпреки че това не е обичайния ред, бил Б, първо изменение на господин Серка за, против, въздържали се, приема се. Второто изменение е оттеглено. Трето измерение на господин Ярик от ГОЕ за, против, въздържали се, отпада. Първи параграф, компромисно Изменение А от двете групи. За, против, въздържали се, приема се. Има техническа грешка, която не е нужно да гласуваме по втори параграф. Заменяме 2014 с 2013 година. но ще гласуваме седмо изменение на господин Серкас, приема се, изменение 8 на господин Ярик, е, за, против, въздържали се, отпада. Изменение 9 от същия вносител за, против, въздържали се, отпада. Сега гласуваме цялото предложение за резолюция, начало на електронно гласуване. От социалистите имаме един в повече този път. Приключихте ли? Край на гласуването. Искам да помоля всички групи, които подкрепиха това предложение, да положат усилия и да поработят в групите – за да бъде включен въпроса за юлската частична сесия. В противен случай ще се забавим прекалено. Точка 35 сега. Доклад на нашата комисия за директивата на съвета и парламента по прилагането на директива 9671, отнасяща се за командироването на работници. Списъкът за гласуване е пред нас. Аз трябва да реша като председател по какъв ред ще гласуваме измененията, предвид практиката в парламента и предвид правомощията, които имам по отношение на процедурните правила. Според 161 редът на гласуване на измененията следва да бъде обсъден с оглед на това до каква степен а, текстовете се различават от първоначалния текст и според това правило 161 председателя взема решение. Взела съм това решение. В светлината на работата на секретарията, който отговаря за, този, за това досие и деликатността на темата. Знае, че това може да породи дебати. Но предлагам комисията да приеме реалността такава каквато е и правя това в съответствие с обективните съвети на служителите на този парламент. Член първи, компромис ББ2 за против. докладчикът. Ако имате процесуален въпрос за реда на гласуване, няма да ви дам думата. Докладчикът за какво иска да се изкаже? За реда на гласуването ли? Pierwsza oczywiście dotyczy tego, o czym Pani Първото нещо, което искам да кажа, е свързано с среда на гласуване. Госпожо докладчик, госпожо председател, Бих желала да засегна две неща преди на гласуването. Първата точка според практиката на нашата комисия, компромисите трябва да бъдат, да се основат поне на две е, изменения, внесени от поне две групи. Е, социалистите обаче не са спазили тези е, изисквания. Става въпрос за ААА, ДДД, ЕЕЕ. Е, Координаторите на нашата група изпратиха е, до вас, госпожо председател, информация, но нашата реакция не беше взета предвид от е, председателката, затова не искам да помоля е, до, е, лицето, което отговаря за измененията, да ни отговори също така. Е, искам да помоля хората от правната служба да ми обяснят защо трябва да приемем решението на председателката, според която член, реда на член 9 и 12 беше променета. Компромис по член 9 трябва да се гласува преди компромис Д на е, социалистите, защото е въведена отворена листа, е, която е оправдана, не дискриминаторна и трябва да бъде представена за сведение на Европейската комисия. Тук има една отворена листа без каквито и да било ограничения в компромиса. Всъщност ЕПП и НП и АЛДЕ отиват по-далече трябва да се гласува изменението М МН. По-късно ще ви отговоря по двете точки. По първата точка получих наистина мейл от вашия координатор Чаба Ери. Отговорих му той ми писа в 19.06 на 18 юни. Аз му отговорих на следващия ден в 16.04. вие получихте копия. Благодаря за вашия имейл във връзка с. с а, въпроси. Е, внимателно и, и след, разследвах всички компромисни изменения съгласно процедурните правила на, е, на, на Европейския парламент. Няма, а, няма изискване компромисното изменение да се основава на повече от изменение и да бъде представено две групи. По член 161 се, при, се преценява спомена въпрос и компромис на компромисно състояние на измененията според за всеки конкретен случай. Сегашният документ не винаги предоставя пълна индикация за това какви са измененията. След проверка мога да ви уверя, че всички а, те а, включват съществуващи изменения. Помолих секретарията на комисията това да бъде включено в окончателната версия на документа. А, в светлината на горното реших да а, смята, да, да, да сметна всички компромисни изменения за приемливи. Ще ви е, прочета член 6.1.1 в, на е, измененията е, се е, поставят е, на гласуване предварително. Ако има взаимно изключващи се изменения, а, имат а, приоритет и трябва да бъдат гласувани първи, а, защото тяхното приемане а, води до отхвърляне на други. По този начин а, се гласува за всяко конкретно гласуване. Ако има съмнение по приоритета, председателя решава и а, то е, измененията се приемат, ако не се а, е, изисква а, е, разделно гласуване. Значи гласуваме по член 1, представено от а, да, три политически групи. Кой е за? Of opinion of tabling Да, но това е правило на парламента. Аз имам права, казва госпожа Язловецка. Член първи, компромис ББ2. За, против, въздържали се. Ще правим електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 21 за, 24 има против. Отпада. Компромис Б, Б1 за, против. Електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 28 за, против 18, няма въздържали се. Приема се. член 1А, изм, изм, компромисно изменение АА, за, против, въздържали се. Електронно гласуване. Тройно А проверяваме. Приключихте ли край на гласуването? 21 за, 25 против. Не е прието. 238 изменение гласуваме сега. С устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Не, всъщност то е отпаднало, казва председателя. Член 2, компромис ЕЕ2 за, против, въздържали се, отпада. Всъщност допусна грешка, тъй като ние отхвърлихме компромис тройно А, което обхваща 237, трябва да гласуваме 237. Гласуваме за, против, въздържали се, отпада. Вече гласувахме компромисно изменение ЕЕ2. И сега ще гласуваме ЕЕ1, внесено от трите групи за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но проверяваме. Приключиха ли всички? Край на гласуването. за, 18 против. Действително е прието това изменение. член 2, точка А, параграф 16, за, против, въздържали се, приема се. 17 от същата комисия по правни въпроси за, против, въздържали се, приема се. Член 2, параграф 1 Б, изменение 18 от правната комисия за, против, въздържали се. Смятам, че отпада, но ще гласуваме и електронно. Начало на гласуването. Приключихте ли? Край на гласуването. 21 за, 25 против. Отпада. Което означава, че сега можем да гласуваме изменение 243 за, против. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 22 и на правната комисия 19 за против приема се. ЦА изменение 244 втори член внесено от няколко депутати изменение 244 на госпожа Рутин за против въздържали се отхвърля се ще гласуваме и електронно. На 242 и 244 гласуваме електронно. Приключихте ли край на гласуването? 21 за, 24 има против, 1 въздържали се, отхвърля се. 246 на Юта Стайнрук за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 247. Не, забравих нещо. 245. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 36 на комисията Имко. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 247 на Юта Стайнрук. За. Против въздържали се, отхвърля се. Член 3. Компромис АА1, внесено от няколко групи за, против, въздържали се. Гласуваме електронно. Компромис АА1. Начало на гласуването. Приключихте ли? Край на гласуването. 27 за, 19 против. Компромис АА1 е прият. Vous pouvez aller à la... 25-та страница. Обърнете на 25-та страница. Параграф 25. Правната комисия. На 25-та страница. Двадесет от НП. НП, либералите са на същата страница. Параграф 25. Правната комисия за, против, въздържали се, приема се. Член 3, параграф 3. Компромис ППП от две групи за, против, въздържали се. Електронно гласуване ще направим, начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. 24 ма за, 20 против, един въздържал се, приема се. След трети член минаваме на компромис БББ за, против, въздържали се. Мисля, че е отхвърлено. Правим електронно гласуване. Приключихте ли? Край на гласуването. 23 ма за, 23 ма против. Отпада. Което означава, че можем да гласуваме изменение 397 за, против. Въздържали се. Смятам, че отпада, но ще гласуваме електронно. 397 изменение, начало на гласуването. Готови ли сте? Край на гласуването. 21 за, 25 против, отпада. След е, член 3b минаваме към компромис ИД2. За, против, въздържали се, отпада. Електронно гласуване. ДД2. Начало на гласуването. Готови ли сте? Край на гласуването. 23 за, 23 ма против. Отпада. Компромис тройно L за, против, въздържали се, отпада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 Ah, Après l'article 3, nous... И след uh, трети член, компромис Д, Д1 за, против, въздържали се. Гласуваме Д, Д1 за, против, електронно гласуване по ДД1. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 26 за, 20 против. Очевидно е прието. Артикъл 3C au След член 3C продължаваме. За, против, въздържали се, отпада. Тройно Д, сега тройно Н. Внесено от три групи за, против, въздържали се, отпада. Член четвърти, компромис С2 за, против, въздържали се, отпада. Компромис С1 за, против, въздържали се, Приема се. Продължаваме с член 5 компромис Д1 за. Против Д1 за. Против въздържали се. Електронно гласуване. Електронно гласуване Д1. Готови ли сте край на гласуването? 28 за, 17 против. Приема се, несъмнено. Компромис Д 2 отпада. И преминаваме към шести член. Но преди това и след член 5 имаме изменение 461 за, против, въздържали се, отпада. Член 6 компромис В2 за, против, въздържали се, отпада. Компромис В1 за, против, въздържали се, приема се. След член 6 идва ред на изменение 464 и комисията ИМКО за против въздържали се отпада. Член 7. Компромис Дубове 2 за против. Въздържали се, мисля, че отпада, но гласуваме електронно начало на гласуването. Всички приключиха ли? Край на гласуването. 21 за, 25 има против. Отпада. Компромис. Добавя е едно. За, против. Въздържали се. Електронно гласуване. Всички готови ли са край на гласуването? 28 за, 17 против, 1 въздържал се. Приема се. Прелистваме нататък. Член 8. Компромис Хикс 2. За. Против. Въздържали се. Отпада. Компромис Хикс 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. И още една страница обръщаме. Член 9 Z2. За, против, въздържали се. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Приключихте ли? Край на гласуването. 27 pour, dix contre. 27 за, 18 против, прието. И прелистваме страниците. На 16 страница сме. Не, 60 страница. Член 9. Е, Изменение 615. За. 615. За. Против. Въздържали се. Проверяваме електронно. Изменение 615. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 20 за, 25 против, отхвърля се изменение 613 на Надя Хирш за. Против, въздържали се, проверяваме електронно 613. Гласуваха ли всички? 613 проверяваме в момента. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 21 за, 22 против, 3 въздържали се. Не се приема. Изменение 616. Предлагам да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 21 за, 25 против, 0 въздържали се. Не се приема. Изменение 614 Томас Хендел за. Против, въздържали се, отхвърля се. Член 10, компромис ЦЦ1 за. Против, въздържали се, ще проверим. Е, проверяваме компромис CC1. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 28 гласа за 18 против приема се. След член 10 минаваме на компромис ЕЕЕ. Е е. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 644. За, против, отхвърля се. Изменение 647 на Елизабет Чаротери и Мели Турунен. За. 647. Пада, пада, пада. Не, не отпада. 647 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверяваме 647. Tout le monde Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 21 за, 25 против. Не се приема. Сега гласуваме изменение 220 за, против. Въздържали се. Проверяваме. 220. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 20 за 25 е, против не се прием. Е, член 11 компромис FF2 за. Против въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 21 за, 25 против, не се приема. Компромис FF1 за, Нека да гласуваме направо електронно. FF1 електронно. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 28 за, 18 против. Приема се. Сега трябва да прилистим и да отидем на е, член 12. Седем изменения заедно. Е, които искат заличаване на текста. Кой е за заличаване на член 12? За. Против. Проверяваме електронно. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 16 за, 31 против. Отхвърля се. Сега ще гласуваме компромис ММ2. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Гласуваха ли всички? Прекратете гласуване. 25 за 21 против 1 въздържали се. Приема се. Минаваме на член 13. Article 13, compromis. Член 13, е, компромис ЖЖ2. За. Намираме се на член 13. Член 13, компромис ЖЖ2. За. Против въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но а, нека да се придържаме към добрата практика, да проверим. Моля, гласувайте. Компромис ЖЖ 2. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 20 за 26 против. Хвърля се. Компромис ЖЖ 1, представен от три групи за против, приема се, но нека да проверим. Прекратете гласуването. 28 гласа за 18 против. Приема се наистина. Минаваме на член 14. Това е компромис HH2, внесен от две политически групи за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис HH1 за, против, въздържали се, приема се. 14 Венера 5 Юри приема се. Член 15 гласуваме два идентични компромиса. Приема се член 16, два идентични компромиса, КК1 и КК2. За, против, въздържали се, приема се. Проверяваме електронно. Член 16, моля гласувайте. Член 16, двата компромиса КК1 и КК2. За онези, които говорят френски, КК не звучи добре, но това е положението. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се с ясно мнозинство. Благодаря за проверката. След член 16 минаваме на член 16А, нов, два идентични компромиса ЛЛ1 и ЛЛ2. Идентични за, против, въздържали се, приема се. Изменение 804 за, против, въздържали се, отхвърля се. Осемстотин за, против, отхвърля се. 805 господин Хендел за, против, въздържали се, отхвърля се. 806 за, против, въздържали се. Проверяваме. 806. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 22 гласа за, 25 против. Не се приема. 807 за, против, въздържали се, отхвърля се. 808 за, против, въздържали се, отхвърля се. 809 за, против, въздържали се, отхвърля се. 810 същия вносител за, против, въздържали се, отхвърля се. 811 за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 18, компромис Y1 за, против, въздържали се, приема се, но нека да проверим. Гласуваме Y1. Y1. Прекратете гласуването. 29 за, 15 против, 3 въздържали, 3 въздържали се. Приема се. Прелистваме и стигаме до изменение 826 Шреда Турунен с устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Не, в такъв случай гласувам 826 изменение текст за против, въздържали се, отхвърли се. 827, същите авторки за, против, въздържали се, отхвърля се. 828, същите авторки за, против, въздържали се, отхвърля се. 829 изменение, господин Хендел за против се. Отхвърля се. Сега параграф 1. Изменение 830 за против въздържали се. Отхвърля се. 831 Филип Балон, Елизабет Моран Шартия за против въздържали се. Отхвърля се. 832 госпожа Харкин за против, Зажали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим електронно. 832. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 26 за, 21 против. Приема се. Изменение 59 за. Против. Отхвърля се. Изменение 60 и 61 идентични за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Е, точка от преамбил 1А. Изменение 64 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверяваме 64. Прекратете гласуването. 26 гласа за 20 против. Действително объркал съм се. Приема се. Изменение 62 пада 63. Отхвърля се. Точка от преамбила 2. изменена едно на докладчика. Имко едно заедно за. Против. Въздържали се. Ще проверим. Изменение едно. Прекратете гласуването. 25 гласа за, 21 против, 1 въздържали се, приема се. След точка 2 следва 2А нова изменение 68 на Томас Хендел за против, въздържали се, отхвърля се. След и... Следва имко 2 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 69 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 70 Шрода Туруна за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 71. Същите автори за. Против. Въздържали се. Отхвърля се точка трета, изменение 73 е идентично с имко 3. За против въздържали се, отхвърля се. Изменение 72, Томас Хендел за против, въздържали се, отхвърля се. 74. Стивън Хюс и други за против, въздържали се. Отхвърля се. 76 Шрадатурунен и Имко 4 идентични за, против въздържали се, отхвърля се. Измене 75 Стивен Юс и други за, против въздържали се, отхвърля се. 77 Лудвиксон за, против въздържали се, отхвърля се. 78. Стивен се. и други за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменени 79 за Искате проверка ли? Изменение 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. изменение 85 Шрада Турунен за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 84 на госпожа Хирш с устно изменение. Няма възражение срещу устното изменение. Гласуваме 84 с изменение. Текст за, против, Приема се. ННА. Компромис НН1. Коза. Е против. Въздържали се. Нека да проверим. Компромис НН1. Край на гласуването. Гласуваха ли всички? 26 за, 17 против. Приема се. След това компромис изменение 86 имко 7 жури Юри 2. коза, е Против. Въздържали се. Приема се. Точка от 5 изменение 87 за против въздържали се отхвърля се имко 8 за против въздържали се приема се Параграф 9 на имко е, кой е Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре. Проверяваме имко 9. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 26 за, 17 против, прави бяхте, трима въздържали се, приема се. Компромис FFF, представено две групи, кой е за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме сега към Юри 3. Кой е за? Против, Дока, е, въздържали се, отхвърля се. Изменение 30 на докладчика и други за. Изменение 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 91, Томас Хендел, за против въздържали се отхвърля се. 92, Елизабет Шройтер, Емилия Турунен, за против въздържали се отхвърля се. Имко 11, за против въздържали се приема се. Компромис ПП2 за против въздържали се, отхвърля се. Компромис ПП1 за, против, въздържали се, приема се. Добре, проверяваме компромис ПП1. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 25 за, 21 против, 1 въздържал се. Приема се. Преминаваме изменение 98 на 2, Томас Ман за, против, въздържали се. Приема се. Компромис Ж, Ж, Ж. Кой е за? Против, въздържали се. Отхвърля се се. Гласуваме изменение 99 за изменение 99. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 100 за против въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 18 за, 25 против, 3 въздържали се. Не се приема. Изменение 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение 10. Компромисно изменение QQ1. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим. QQ1. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 25 за, 22 ма против. Приема се. Преминаваме към компромис rr 1 за за компромис РР1. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме на изменение 112 и 113 идентични е, изменения гласуваме заедно за против въздържали се отхвърлят се Съображение 11. Компромис ОО1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 117 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 117. Режим на гласуване. Един социалист е в повече. Социалистите разбраха ли се кой ще гласува? Край на гласуването. 21 за, 26 против. Не се приема. Гласуваме изменение 118 за, против, въздържали се, отхвърля се 114 за, против, въздържали се, отхвърля се 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис СС за, против, въздържали се. Нека да проверим. Компромис СС. Режим на гласуване. Глас... Е, е, пак има един социалист повече. Е, понякога. А, край на гласуването 29 за, 14 против, 3 въздържали се. Приема се. И изменени 124 на Томас Ман. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Искате да проверим а, Томас Ман, искате да го проверим, мисля, че беше прието. Юри 4, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Имко 16, кой е за? Имко 16, за, против, въздържали се, приема се. Компромис ТТ1. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате да гласуваме? Добре. Проверяваме ТТ1. Може би не вдигате достатъчно високо ръце. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 24 за, 22 против, прави бяхте, приема се. След това гласуваме изменение 125 и имко 18. Гласуваме първата част на текста без думите officially 135 и 18 на имко. Кой е за първата част? Против? Въздържали се? Приема се. Кой е за добавянето на думата officially? За? Против? Въздържали се? Нека да проверим. Гласувах ли всички? Край на гласуването. Двадесет трима за, 23 против. Не е прието. Компромис У, у едно. Компромис У, у едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Мисля, че е прието, но нека да проверим. Край на гласуването. 29 за, 18 против. Явно е а, прието. Компромис 137 а, и имко 19. Гласуваме ги заедно. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис ВВ1. Кой е за? Против въздържали се. Нека да проверим ВВ1. Може ли да спрете да водите преговори в точно когато се гласува. Край на гласуването. 22 за, 24 против. Не се приема. Гласуваме по В... В2 електронно. Гласувах ли всички? Край на гласуването. 25 за, 22 против. Приема се. Примаваме. Гласуваме изменение 150 на Елизабет Шройтер и Мили Дюрнен и едновременно имко 21. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Искате да проверим? Преминаваме към дубове дубове 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Искате да провери? Добре, проверяваме дубове дубове 1. Режим на гласуване. Край на гласуването. 28 за, 19 против. Извинете ме, бяхте прави. След това гласуваме изменение 153 на Нади Хирш, кой е за, против, въздържали се, приема се. 154 на Стивен Хюз, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 в две части, първата част – без думите blacklist. Кой е за първата част? Против. Въздържали се, отхвърля се. Втората част пада. 156, Стивен Хюз и други за, против, въздържали се, отхвърля се. 157, разделно в две части. Първо, без думите as far as possible, за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част пада. Гласуваме имко 22. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 158. Томас Ман за против въздържали се приема се. 20. 159. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 160. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 10 на докладчика. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Проверяваме изменение 10, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 25 за, 19 против, 3 въздържали се. Приема се изменение 11 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Приема се. Изменение 161. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, проверяваме 161. Край на гласуването. 26 за, 21 против, приема се. Сега пада Юри 8. Гласуваме изменение 12 на докладчик. Всъщност това става FF2. Това беше преди доста време. FF2 е а, отхвърлено, значи отпада, казва председателката. FF2 е паднало, значи можем да гласуваме изменение 12. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Добре, ще проверим. Изменение 12 на докладчика. Гласуваха ли всички? Край на гласуване. 25 за, 22 против. Приема се. Измененията 163 и имко 24 падат както и 162 и 164 и преминаваме към съображение 24. Тук имаме 7 изменения за заличаване на текст, кой е за заличаването на 24. За, против, въздържали се, Нека да проверим. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 25 за, 22 против. Приема се. И сега преминаваме вече няма компромиси. Преминаваме към съображение 25. И тук има две компромисни изменения за, за заличаване на текст и Единайсе изменения. Значи 13 изменения за заличаването на а, 25. Кой е за? Против? Въздържали се? Искате да проверим? Изменението за съображение 25 пада. Томас Хендъл, 187, класа. 188. Вие заличихте точките от преамбюла. 188, Томас Хендъл, Хендъл. За, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение 26, компромис и и и едно, и и и и две и още 10 изменения, значи общо 12 изменения за заличаване на точка от преамбюла 26. Кой е за заличаването на съображение? Точка от преамбюла 26, за, против, въздържали се, приема се. След това Изменение 199. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 20. Кой е за? 200, извинете. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Изменение 200. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 19 за, 18 за, 22 против, 7 въздържали се, не се приема. Изменение на докладчика, изменение 16, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се, гласуваме имко 28. Добре, а, проверяваме изменение 16, предложено от докладчицата. Чин на гласуване. Гласуваха ли всички? Има повече карти на НП. Край на гласуването. 25 за, 22 ма против. Приема се. Следващото изменение пада. Преминаваме към е, изменението 17. Кой е за? Е, значи, ако гласувате за изменение 17, не можете да гласувате за компромиса, тъй като НП е, е предложил компромиса. Добре. А, кой е за изменение 17? За 17. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Режим на гласуване. Гласуват ли всички? Край на гласуването. 19 за, 29 против, не се приема. Сега гласуваме компромис y 1 и y 2 които са идентични. Кой е за? против, въздържали се. Добре, ще проверим компромис y 1 и y 2 Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 42 за, 5 има против, нито един не се въздържа. Сега преминаваме към изменение 18 на докладчицата, кой е за, против, въздържали се, приема се. Две изменения, които са идентични, 204 и е, имко 30, кой е за, против, въздържали се, 204 и 30. Едновременно проверяваме електронно режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 25 за, 18 против, Един въздържал се, приема се. Изменени 19 на докладчика за против въздържали се приема се. Изменение 207 кой е за? на Томас Ман. Изменение 207 на Томас Ман кой е за? против въздържали се, отхвърля се. Добре, проверяваме 207. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 21 за, 24 против. Томас губи. Съжалявам. Отхвърля се. Преминаваме към към изменение 213. Коза? Е за? Изменение 213. Кой е за? Против. Сега по 213. Кой е за? Против. Въздържали се. Не се приема. Гласуваме 214. За. Против въздържали се, отхвърля се. 215 на Стивен Хюз и други за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 216 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме целият проект от доклад с измененията, електронно гласуване. Режим на гласуване. Има повече карти на НП. Край на гласуването. 23 ма за, 18 против, 6 въздържали се. Гласуваме законодателното предложение с съответните изменения. Гласуваме електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 22 за, 18 против, 6 въздържали се. Гласуваме сега за мандата. Искате ли да спрем в момента или нещата са ясни? Да, благодаря, госпожо председател когато гласуваме за мандата, но не би ли трябвало това да стане след като се гласува в пленарната зала, защото вчера в групата на ЕНП се договорихме, че в пленарното заседание ще се внесе този текст. Мисля, че това ще бъде значително по- за предпочитане. Бих желала на този етап да кажа нещо важно отново, за, за да започнем да преговаряме по това досие. Ако обичате, предложих, както всички знаете, че по а, член по правило 70, ако искаме да започнем преговори на базата на този е, мандат трябва да има поне 25 гласа за. Предлагам две решения. Ако някои групи искат да се прекрати заседанието, за да обсъдят позицията си, мога да им го дам. Има и една друга възможност, която искам да ви предложа също така, да позволите на всяка група да изрази позицията си за откриването на преговори. Има едно трето решение, което съчетава двете възможности кратко прекъсване на заседанието и след това всяка група да изрази позицията си за това, за даването на мандат за преговори. Така удовлетворяват ли се всички групи, поне за ЕНП, решихме 5 минути прекъсване на заседанието. Bien. Chut. Si tout le monde veut bien reprendre place. Ако обичате, замете местата си. Ако обичате, заемете местата си. Давам думата на господин Ери. Мисля, че глас, гласуването не премина така, както бихме искали, но в общи линии смятаме, че то е, е приемлива основа за започване на преговори. Ние сме за даването на мандат за преговори. За групата на социалистите Алехандро Саркас. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че това е много важен момент в парламентарния ни мандат. Това е важно законодателство. Има много сфери в европейското общество, които очакват да видят какво ще се случи. Ние сме в ситуация, в която има дълбоки разделения, дори в рамките на нашата комисия. Не не успяхме да постигнем позиция, основаваща се на консенсус, така че парламента е разделен на текст, който не дава възможност разумни преговори, защото често има противоречиви становища и противоречиви позиции, за да се влезе в преговори с съвета това би означавало като да се започне да се започнат преговори с, с много слаба позиция. Тук просто си плачем за неуспеха и не решаваме проблемите, които са сериозни за много държави и много а, хора няма да са сигурни в правната сигурност на своето работно място, ако са командировани на друго, в друга държава, така че Нека да постигнем споразумение тук преди пленарното заседание, за да имаме една по-консенсусна позиция, която да бъде по-ефективна и да можем да представляваме парламента по-добре в срещата му с съвета. Така че нашата група би желала да не гласуваме по този мандат, защото това ни разли... разделя и ни отслабва. Либералите Нади Хирш. Ähm, Ние също проведохме консултации. Е, ви, видяхме, че голяма част от е, нашите предложения бяха гласувани е, и бихме предпочели да започнем преговори е, и ще подкрепим е, екипа такъв какъвто той бъде гласуван. Е, предлагам да започнем преговор, за да видим доколко се различават нашите позиции със съвета. Джин Ламбърт има думата. Благодаря, госпожо председател. Ние също смятаме, че гласуването днес протече в положителна посока, така че подкрепяме започването на преговори името на консерваторите господин Карбнах. Хендъл. Господин Хендъл, зелените. Um Ние смятаме, че този резултат не е, достатъ... не е достатъчен, за да започнем преговори. Ние сме против даване на мандат. За ФД няма представител. Мисю Теро. Kannatamme neuvotteluvaltuuksien antamista. Alors, je vais donc mettre voix la demande. Euh, Поставям на гласуване. Господин Теро, бихте ли казали още веднъж какво... Бихте ли потали което казахте? Ние подкрепяме да се даде мандат за преговори. J'ouvre donc le vote. И сега а, отварям гласуването. А, като си а, имаме предвид, че ни трябва 25 гласа. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 30 гласа за, 17 против. Значи Дава се мандат, дава се правомощие за водене на преговори. Сме приключили с гласуването. Нашата докладчица иска да се изкаже. Дава ми думата, госпожо докладчик. Моля, моля останете по местата си. Имам още два вода, така че ще ви бъда благодарна да бъдете кратка, но а, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Бих желала да благодаря на всички депутати, които и също така и на сътрудниците, които допринесоха за изработването на този документ. Ще продължим да работим, за да може да защитим работниците и разбира се също така да благодарим и на секретарията, който даде възможност на този вод да се проведе. Той беше много труден вод. Преминаваме към 36 точка за доклада на Томас Хендел, трансгранично колективно договаряне и транснационален социален диалог. По първи параграф, 42 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 1, компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Моля, гласуваме. Моля за тишина. Параграф. Едно компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 55 на Лудвиксън. Кои са за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 на ОДИ. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 57 на Корнелисън за, против, въздържали се, отхвърля се. 58. Корнели са. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 59. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61. За. Против. Въздържали се. Гласуваме електронно. Изменение 61. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 22 за, 23 против, следователно се отхвърля, 62 за, против, въздържали се, отхвърля се, 64 за, против, Въздържали се. 63 гласуваме. За. Против. Въздържали се. Електронно гласуване. Приключихте ли? Край на гласуването. Край на гласуването. 20 за, 22 против, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. Под точка 1. Заличаване. Кой са за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 67 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 68 за 67 прегласуваме електронно. Готови ли са всички? Край на гласуването. 19 за 25 има против. Отхвърля се. 68 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 66 за против, въздържали се, прието. 69 на Куцулина е оттеглено, за, против, въздържали се. Параграф 4. За, против, въздържали се. Мисля, че е отхвърлено. Да направим ли електронно гласуване на компромис Е? Начало на гласуването. Край на гласуването. 21 за, 23 му против. Отхвърля се. Гласуваме 72 за, против. Въздържали се Спряхте ли да гласувате? Гласуваме 72. За. Начало на гласуването. Край на гласуването. 22 за, 21 против. Приема се. Параграф 5. Гласуваме компромис F. За. Против. Въздържали се. Електрон. По компромис F, параграф 5. Край на гласуването. 35 за, 8 против. Прието. Параграф 6. Три изменения с предложение за заличаване. 82 до 84 за, против. Въздържали се. Приема се. Осемдесет и девет за. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 на Лудвиксен за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 на Кливети за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 на Лудвиксън за, против, въздържали се, приема се. Параграф 7, 4 изменения за заличаване, за, против, въздържали се. Електронно гласуване, вече не вдигате ръка. За заличаването на измененията в параграф 7, край на гласуването. 20 за, 20 против. Отпада. Преминаваме към изменение 97 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 8, 99-то изменение на господин Бекер, заличаване. Не, преди това трябва да гласуваме изменение 98 на докладчика, съвместимо с 97, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 8, 99, заличаване, за, против, въздържали се. Електронно гласуване. Край на гласуването. 21 за, 21 против. Не е прието. Компромис хаш. За, против, въздържали се. Приема се. Параграф 9. Изменение за заличаване. Заличаване на параграф 9. Кои са за? Заличаването против, въздържали се. Прегласуваме електронно. Приключихте ли край на гласуването? 22 за, 20 против. Приема се. Компромиса отпада. Минаваме на параграф 10. Пет изменения за заличаване. Кои са за, против? Въздържали се. Приема се. Прегласуваме електронно. председателя. 22 за, 20 против. Приема се. Преминаваме към изменение 122. За, против. Въздържали се. Отпада. Електронно прегласуване. Край на гласуването. 15 за, 22 против, 5 има въздържали се, отпада. Господин Лутвиксен пак. 19 за. 120 госпожа Корнелисен. За против въздържали се отпада. Параграф 11 Изменение 125 за против въздържали се отпада. Компромис К от 4 групи за против въздържали се. Приема се. Три изменения по параграф 2 за заличаване на параграф 12 за против въздържали се. Смятам, че е прието електронно гласуване. Готови ли сте? Край на гласуването. 22 за, 20 против. Приема се. След 12 минаваме към 13 параграф 137 за, против, въздържали се, отпада. 138 на госпожа Корнелисен за, против, въздържали се, отпада. 139 на господин Лутвиксън. Електронно гласуване. Приключихте ли? Край на гласуването. 36 има за, 6 има против. Приема се. С голямо мнозинство. Изменение 139 на Лудвиксън за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 140 от същия вносител за, против, въздържали се. Не е ясен резултата. Електронно прегласуване. Приключихте ли? Край на гласуването. 20 за, 16 против, 5 въздържали се, приема се. 141 от същия вносител за, против, въздържали се, отпада. 142 за, против, въздържали се, отпада. 143 за, против, въздържали се, Отпада. Компромисен параграф 13 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 14, 144, госпожа Хирш за, против, въздържали се, приема се. Приембила. Господин Луквиксен за, против, въздържали се, приема се. Второ, за, против, въздържали се, приема се. Номер трети, за, против, въздържали се, приема се. Четвърто, за, против, въздържали се, приема се. Пета точка, госпожа Корналисен за, против, въздържали се, приема се. Седемнайст Променихте прием била. За против въздържали се. Не е ясен резултата. За мен поне. Изменение за заличаване на точка 17. Начало на гласуването, край на гласуването 20 за, 21 против. Отпада. Изменение 11 на господин Лудвиксен. За, против, въздържали се. Приема се. 12. Същия вносител. Електронно гласуване на 11. Начало на гласуването. Готови ли сте? Край на гласуването. 21 за, 16 против, 4 въздържали се. Приема се. Изменение 12. За, против, Въздържали се. Приема се. 13 за. Против. Въздържали се. Отпада. Прием биола, компромиса, за, против, въздържали се, приема се. Точка Б. От прием биола. Nous pouvons voter l'amendement 19. Donc sur le considérant B, amendement 19. Qui... Изменение 19. Прием било Б. За, против, въздържали се. Електронно гласуване на 19-то изменение. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 19 за 21 против отпада. Изменение 20 за против въздържали се. Приема се. 21 за. 21 всъщност отпада. Продължаваме с преамбил С 22-23 за заличаване, за против, въздържали се, приема се. Преамбил Д, госпожа Хирш, за против, въздържали се, приема се. След Д, изменение 27, господин Лудвиксен, за против, въздържали се, отпада. 28, същия вносител, за, против, въздържали се, отпада. Преамбило Е, изменение 29 от докладчика, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30, за, против, въздържали се, отпада. Изменение 31. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 32. Корнели се ни Шрадер за, против, въздържали се. Отпада. Прембило F 33 за, против, въздържали се. Неясен резултат. Електронно прегласуване. Приключиха ли всички? По 33 на госпожа Исая. Изчакваме. Гласуваме изменение 33-то на госпожа Есая. Докладчика е против. Приключихте ли? Край на гласуването. Двадесет един за, 20 против. Приема се. И продължаваме с изменение 34-то. Госпожа Корнелисен. За. Против. Въздържали се. Приема се. След Преамбил Ж, компромис Б е оттеглен. Гласуваме направо 35 за, против, въздържали се. Гласуваме 35-то изменение. За, против, въздържали се. Отпада. 36 за, против, въздържали се. Отпада. 37 за, против, въздържали се. Отхвърлен се. 38 за, против, въздържали се. Отпада. 39 за, против, въздържали се. Отпада. И 40 за, против, въздържали се. Отпада. Комисията за правата на жените ця отпада. И сега гласуваме целият текст. Искате проверка на четирсто изменение. Гласуваме четирсто изменение. Гласуваме четирсто изменение. Готови ли сте? Край на гласуването. 21 за, 20 против всъщност наистина е прието. Гласуваме електронно целият текст. Приключихте ли? Край на гласуването. 31 за, 6 против, 3 въздържали се. Поздравления за докладчика. Е je vous propose de reporter à la prochaine réunion de commission les trois points. Предлагам да отложим трите останали точки за следващото заседание на комисията. Благодаря на преводачите, казва председателя. Следващото заседание на 8 юли.